Ladies and gentlemen, please take your seats. Добър ден, дами и господа. Ако обичате, заемете местата си. Откривам пленарното заседание, прекратено на 11 септември 2011 година. Имате ли забележки по дневния ред и по, имате ли забележки по протоколите в